максимални усилия, за да окоръжават Сърбия по пътя на реформите и бързото напредване в процеса на преговорите. Благодаря. Получих проект на резолюция във връзка с проведените разисквания, е, на които обявявам край. Преминаваме към следващата точка от дневния ред заявление на съвета и комисията по доклада за разширяване с Косово. Искам сега да дам думата на министър Николай Вамен, представител на съвета. Господин председателю, почитаеми евродепутати, господин комисар и господин докладчик. По въпроса за Косово мога да кажа ясно, че съм оптимист за ситуацията след представенето е, от Комисията на доклада за напредък през 2011 година. Заключенията на съвета от 28 февруари тази година отразяват и значимите усилия положени от Сърбия и от Косово в диалога, улесняван от Европейския съюз. Както знаете, миналия декември съветът приветства волята на Косово да изпълнява европейска програма, включително чрез страните си усилия сфери, като визов режим, търговия и съдебна система, както и чрез създаването на Национален съвет за интеграция в Европейския съюз. Съветът приветства и по-добрата интеграция на сърбите на юг от река Ибър. Същевременно съветът отбеляза недостатъчния напредък е, във връзка е, с реформите в година определена за изборна и призова Косово да предприеме необходимите действия за преодоляване на недостатъците е, на процеса на избори. Косово също бе е, окоръжено да е, подобри своя бюджет тясно сътрудничество с Международния валутен фонд. Съветът е, отбеляза нуждата от големи усилия от страна на държавните органи, в частност за укрепване на административната реформа и консолидиране на върховенството на закона. Необходими бяха доказателства е, за борба е, с организираната престъпност и корупцията и за постигане на напредък при съдебните реформи и опазването на свободата на изразяване. Съветът е, също прикани Косово да разработи детална програма за северната част на страната. Успоредно с тези изисквания, съветът потвърди и подчерта особено голямото значение е на стимулиране от Европейския съюз диалог между Белград и Прищина, като процес на, а, отравно значение и за Сърбия, и за Косово. Съветът призова двете страни конструктивно да а, дискутират широк спектър от въпроси, от свободата на движение на лица, през митниците и кадастъра до изпълнението на програмата за интегрирано управление на ГКПП. Този призив е, със сигурност бе чут и в Белград, и в Прищина. През следващите месеци бе отбелязан напредък и двете столици демонстрираха значителна политическа смелост. Това е много положително и то показва колко голяма сила има процесът на разширяване и как той може да стимулира реформите. Също толкова важно е, че Европейският съюз откликна на така положените усилия. През януари 2012 година бе започнат диалог в визовата сфера. Освен това, комисията възнамерява да започне структуриран диалог за върховенството на закона и да извърши е, проучване за осъществимост на споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово. Това са важни стимули. Господин председателю, почитаеми евродепутати и господин комисар, Струва ми се, всички сме съгласни, че бъдещето на Косово е в Европейския съюз. Солидното изпълнение на споразуменията между Белград и Прищина ще отведе Сърбия и Косово по-далеч по пътя им към Съюза. От друга страна, много трудности остават за ръководството на Косово. Е, не на последно място и във вътрешен план. Тук Европейският съюз също е готов да помогне. Силно се надявам, че ще бъдат отделени повече средства на място за подкрепа на инициативите от Брюксел, както и от новия ръководител на делегация, който само от няколко седмици е заел длъжността си. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин министре. Сега искам да дам думата на комисаря Фюле от името на комисията. Заповядайте. Господин председател, почитаеми дами и господа, господин министр, с благодарност участвам в този дебат за Косово и работата, която е свършена до сега, очевидно е отлична. Докладчика господин Луначек също е свършил добра работа той има много широка подкрепа. Тук що се връщам от Косово. В четвъртък имах удоволствие да присъствам на първото заседание на Косовския съвет за европейска интеграция. Съветът беше създаден от президентът на Косово, за да може да се създаде форум за обсъждане и ръководство на пътя на Косово към Европа. В моята реч пред този съвет аз подчертах, че е особено важно съветът да има подкрепата на всички политически сили в Косово. Съветът за европейска интеграция възнамерява да се стреми към колкото може по-широк консенсус в косовското общество. С подкрепата и участието на всички политически сили. И само с тази подкрепа Косово ще може да тръгне по-бързо към Европа. Европейската интеграция изисква подкрепата и ангажимента на цялото общество в Косово. По своята природа европейската интеграция във всички случаи е всеобхватна – какво може да направим за да помогнем пътят на Косово към Европейския съюз? На 28 февруари съветът потвърди стремежа да бъде сключено споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово. Това ще бъде нов етап в отношенията между Европейския съюз и Косово. Подкрепата на съвета беше категорично изразена за подкрепа на политиката за приближаване на Западните Балкани до Европейския съюз. Трябва да се направи изчерпателен и задълбочен анализ на готовността на Косово да преговаря и да прилага едно споразумение за стабилизиране и асоцииране, което би било правната основа за отношенията между Европейския съюз и страните от Западните Балкани и жалон по пътя към тяхното членство. Економическите, правните и политически аспекти на готовността на Косово ще бъдат оценени преди едно подобно споразумение. Мощта посещение в Косово бе началото на тази работа. Искам да спомена някои от ключовите измен... моменти на дневния ред за Косово. Първо, либерализиране на визовия режим чрез пътна карта за тази цел. Второ, в скоро време ще оповестим нашето предложение за рамково споразумение, което ще даде възможност на Косово да участва в програмите на Европейския съюз. Трето, през май ще започнем структуриран диалог по въпросите на върховенството на закона. Четвърто, ще подкрепим кандидатурата на Косово за членство в Европейската банка за възстановяване и развитие, когато Косово реши да кандидатства за членство в тази банка. Пето, готови сме да подкрепим една широка, дългосрочна програма за възстановяване на Косово. В заключение ще потвърдя още един път, ангажимента на Европейския съюз към Косово. Това не са само правни думи. Те се подкрепят от конкретни действия. Комисията е готова да работи пълноценно с Косово и 2012 година трябва да бъде година на новите възможности. Разчитам на подкрепата на парламента, за да може тези възможности да се превърнат в реалност. Благодаря, господин комисар. А сега Преминаваме към изказванията на представителите на политическите групи. Първо госпожа Луначек от името на Зелените. Имате думата, госпожа. Благодаря, господин председател, Благодаря и на вас, господин комисар Фюле. Благодаря и на господин Вамен от председателството. Докладът ми тази година цели изпращане на силно послание към гражданите на Косово, че бъдещето на тяхната страна е в Европейския съюз. Докладът оценява работата, която Европейския съюз извършва през последните месеци и години. Това е важна стъпка в реформата на отношенията с Косово. С визовата реформа и с пътната карта ще допринесем за тази цел, както и господин Фюле спомена. Важно е, е, диалогът между Прищина и Белград е, да продължава да дава положителни резултати. Такива вече има и диалогът трябва да продължи и след изборите в е, Сърбия. Регионалното сътрудничество е такова, че сега Косово може да участва самостоятелно в международните организации. Споразумението за управление на границите за пръв път постига двустранно съгласие между двете страни. Аз обаче призовавам Сърбия, както обещала, да подпише споразумението. Господин Филе, както споменахте, е, с посещението си вчера сложихте начало на проучването за осъществимост. Това е стъпка към е, по-нататъчния напредък на Косово и към споразумението за асоцииране и стабилизиране. Аз е, искам и да призова оставащите пет държави членки на Европейския съюз, които не са признали Косово, да го сторят, защото това ще направи още по-резултатни усилията на Съюза. Разбира се, в самото Косово все още има трудности. Борбата с корупцията, с организираната престъпност, заетност, изграждането на функционираща економика, социално развитие, така че е, хората да имат желание да работят е, в собствената си страна и да я изграждат. Е, избирателна и конституционна реформа и а, извършителите на а, избирателни измами да бъдат изправени пред правосъдието. Все още има какво да се направи по отношение свободата на медиите. В северната а, част на страната Прищина не трябва да предприема репресалии срещу сърбите, а Белград не трябва да се противопоставя на постигнатите договорености, защото има доста широка автономия и не бива Сърбия да организира избори в северната част на Косово, което ще противоречи на международното право. Е, не трябва е, Сърбия да подкрепя и паралелни структури. Надявам се, госпожи и господа, че докладът ми е, ще се радва на широка подкрепа, включително и измененията към него, защото той беше внесен в Комисията по външни работи преди два месеца, а от тогава насетне доста изменения настъпиха. Председателят, благодаря. Сега господин Поселта от НП за две минути. Господин председател, тази година се навършват 100 години от Първата Балканска година, когато е, сръбските войски навлизат в Косово и завладяват територията. Затова е, пише и австрийският социал-демократ Лео Фрайдлих. Следват близо 88 години потискане и робство, включително и по времето на режима Милошевич. От няколко години Косово се радва на свобода и независимост, но проблемите продължават. Нашата задача е, днес е да признаем независимостта на Косово, да признаем свободата на тази територия. Аз е, потвърждавам, че съм за присъединяването на Сърбия и се надявам, че тя бързо ще извърви пътя на преговорите но Сърбия е, все още не е уредила спорните проблеми с Косово. Все още има въп... Е, страни, които не признават независимостта на Косово. В Косово все още действат органи на управление и е, парламентарни структури на базата на плана Ахтисари. Е, все още в Прищина има е, проблеми. Все още е, сърбите имат е, заместник е, министър-председател и заместник-председател на, парламента в Прищина. И за това настоявам, господин председател, господин комисар и господин министър, е, за равноправие е, между Косово и Сърбия. Това е основен принцип при нас. Има постигнати договорености, но Сърбия продължава да бави подписването на постигнатите споразумения и тяхното влизане в действие и изпълнението им. Ние би трябвало да настояваме пред Сърбия да изпълни ангажиментите си. В никакъв случай не бива отново Сърбия да повдига въпроса за статута на Косово. Необходима е демокрация в пълния смисъл на думата, така както я разбираме в Европа. Господин Панциери има сега думата от името на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Госпожа Чех е свършила отлична работа. Процесът на демократизиране и консолидиране на Косово е особено важен. Сега целта трябва да бъде да помогнем на властите в Прищина и на всички парламентарно представени сили да продължат по пътя на демократичните реформи, за да се премине към нов етап в гражданския, в економическия и политическия живот на Косово. Но все още има редица проблеми, които трябва да се решават. Представителят на съвета, на председателството ги спомена. те трябва да бъдат решавани последователно от косовските власти. Наистина, положението се променя. Трябва най-горещо да поздравим историческото споразумение между Белград и Прищина за регионално сътрудничество. То дава възможност Косово да бъде представено в регионалните форуми. По този начин Западните Балкани стават по-стабилни, но тази крачка е важна и за Европейския съюз, както комисар, господин комисарът Фуля ни напомни. Необходимо е сега да се върви към споразумение за стабилизиране и асоцииране на Косово. Не трябва да спираме, трябва да продължим по този път. Отношенията между Сърбия и Косово трябва да се подобряват. Не само защото това ще ги доближи до Европейския съюз, но защото това ще им помогне да преодолеят нежеланието на други страни, трети страни, да признаят независимостта на Косово. Тоест, остава ни още много работа. Но остава много работа и на властите в Косово. Те трябва да продължат модернизацията на страната, за да постигнат тези цели. А сега, от името на АОДЕ, давам думата на господин Качин. Имате две минути. Благодаря, господин председателю. Представители на съвета и на комисията, драги колеги, искам да поздравя госпожа Луначек за добре балансирания хубав доклад. Най-сетне косовските граждани чуха добри новини от Брюксел. Поставено е началото на проучване за осъществимост, както и на работа за визова либерализация. Тези процеси трябва да дадат плод в близко бъдеще. Косово е последната страна в региона, чието граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в шенгенското пространство. Трябва да сторим своето, за да сложим край на това неблагоприятно положение максимално бързо. Косово започна диалог с Сърбия добросъвестно и ние ще приветстваме градивния подход. Диалогът с Белград е в интерес на Косово, неговите граждани и економиката. И двете страни трябва да продължат диалога и да изпълняват пълноценно споразуменията, постигнати чрез него. Това, от което спешно се нуждае Косово, обаче, е и диалог между сръбската общност, северната част на страната и етническите сърби на юг от река Ибър. Сърбската култура има силно присъствие в Косово. Пропаста, която която се е открила между двете части на сръбската общност, я е отслабва и затруднява живота на етническите сърби в Косово. Същевременно Прищина трябва да е, осъществява добросъвестни контакти с сръбското общество в е, северната част на страната и да стимулира неговата интеграция в Косово. Белград трябва да разсее идеите, че е, доминирания от сърби север ще остане фактическа част от самата Сърбия. Това ще бъде трудно обаче, ако някои държави членки не променят позицията си за независимостта на Косово. Това е нашата част от работата, ако се стремим към стабилността в региона и логика във външната си политика. Но от най-голямо значение за бъдещето на Косово е необходимостта при щина да започне диалог сама със себе си. Системната корупция и организираната престъпност са бич за косовската економика и върховенство на закона. В тази борба трябва да бъдат положени много повече усилия. Конкретни резултати от борбата ще позволят Косово скоро да сключи споразумение за стабилизиране и асоцииране. Политическата воля на косовските лидери ще бъде от жизненно важно значение в тези усилия. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на групата на Европейската обединена левица, господин Ангораки, с една минута. То психизма... тази резолюция показва империалистическия подход и в период на империалистическа конкуренция, които се опитват да намерят нови пазари. Опитват се да наложат капиталистическо преструктуриране, за да използват природните ресурси на Косово. А, тези действия, разбира се, се провокация спрямо населението в Северно Косово, което се противопоставя на присъствието на сили на НАТО. Опитват се да направят Косово протекторат на НАТО и Европейския съюз сили, които водиха мръсната война срещу Югославия. Европейския съюз отваря там котията на Пандора и заостря етническите конфликти на Балканите, засилват се сепаратистски движения. Съществува опасност там да избухне по-голяма война. А ние искаме Европа на, на хората, Европа, която да е мирна. А сега е, за господин Провера. Благодаря, господин председател. Косово е изправено пред е, големи структурни проблеми. Това е записано в доклада. Шири се корупцията, съдебната система не отговаря на изискванията на една правова демократична държава е, има много слабости в администрацията, няма свобода на е, медиите, няма свободен достъп до информация, няма е, права за мълцинствата. Економиката е твърде слаба. Трябва да добавим и престъпността. Наркотрафик, трафик на оръжие, трафик на хора. Съветът на Европа през 2010 година осъди търговията с органи, извършена от е, престъпни групи. Струва ми се, че Косово е много, много далеч от е, е, присъединяването към Европейския съюз и интеграцията с държавите от Европа. За. А, не, извинете, виждам синя карта, господин Пасот, към господин Повера. Господин Повера, приемате ли въпроса? Благодаря, господин председател. Ще попитам господин Повера дали знае, че господин Марти от е, парламентарното събрание, от парламентарната асамблея на съвета на Европа, няма всъщност никакви доказателства за търговията с органи в Косово. Трябва да се проведе разследване. Във всеки случай до този момент няма доказателства. Господин Повера, знаете ли това? Half a minute uh, for the answer. Половин минута за отговора. Господин Повера, зная, че че в доклада 27 пъти се повтаря обвинението за търговия с органи и информацията бе разпространена и от BBC. Наистина става дума за много тежки обвинения. Съветът на Европа едва ли безотговорно отправя подобни обвинения. Благодаря ви. Депутатът Лизък е следващият оратор. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, надявам се, че мога да нарека комисаря свой стар приятел. Госпожи и господа, добре балансиран документ е докладът на нашата докладчица. Той заслужава подкрепа. Той доказва и голям ангажимент, много сериозни познания на нашия докладчик за ставащото в Косово. Косово е трудна тема. И е, това ще бъде е, тежко предизвикателство за Европейския съюз, е, но и за международната общност, защото ние не сме единствените, които проявяват интерес към реформите и бъдещото развитие на страната. Е, приветствах това, което е казано в доклада, именно, че Косово е постигнало много е, в своята реорганизация в изграждането от буквално от нулата на своята съдебна система и на необходимите институции. Искам обаче да ви обърна внимание на едно конкретно нещо. Това, което става в Косово и е, неговият успех ще бъдат пример за другите страни. Това ще бъде доказателство за ефективността на политиката на Европейския съюз. Това ще е важен пример за всички страни в Балканския регион. Председателят, благодаря. Давам думата на госпожа Монис де Уркиз. Благодаря, господин председател. А, добре е, да подхождаме конструктивно. Ние, социалистите, се опитваме да направим именно това. Опитваме се да подкрепим Косово, като отчетем големия напредък, постигнат от Косово за да може да допринесем за стабилизирането на целия регион. А ако Европейския съюз не бе подкрепил тези страни, те нямаше да постигнат това, на което сме свидетели днес. Затова считам, че не е уместно страните, които не признават независимостта на Косово, че, че трябва страните, които не признават независимостта на Косово, да го направят. Трябва да призовем за борба, по-решителна борба с корупцията, с организираната престъпност, за по-нататъчни реформи. А не за това дали да признаваме или не независимостта на Косово. Сега господин Кукан за минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за нейната работа. Пред Косово стоят възможности и предизвикателства. Искаше ми се изцяло да подкрепя програмата на комисията и съвета, изготвени за тази година проучване за осъществимост, либерализиране на визата и програми на Европейския съюз. Това са все големи амбициозни стъпки, които са спешно необходими на Косово сега. Европейският съюз трябва да отстои тази програма, за да има доверие към него. Също така се нуждаем от конкретни, осезаеми резултати, постигнати от косовските власти особено реформи в съдебната власт, в държавната администрация и не на последно място укрепване на върховенството на закона и борба с организираната престъпност и корупцията. Бих призовал Косово да продължи диалога с Сърбия, за да има конкретни резултати за косовските граждани, както и за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия. Вярвам също, че представителите на народа в Косовската асамблея, както и ние в Европейския парламент, трябва да получаваме редовно информация за процеса и неговите резултати. Най-сетне пред Косово стои много усилена работа, но аз съм сигурен, че това само ще подобри живота в Косово и ще го доближи до Европейския съюз, а накрая ще помогне и за влизането на Косово в Европейския съюз. Благодаря. Сега. Госпожа Файон, една минута. Колегици Лунач. Благодаря, господин председател. Господин комисар, господин министр, благодаря на докладчика за подкрепата за една държава, която всъщност не е в договорни отношения с Европейския съюз. Това е един положителен сигнал към гражданите, които все още не виждат светлината в тунела. Косово междувременно вече вижда една перспектива за либерализация на визовия режим. В рамките на диалога с Сърбия трябва да се предприемат стъпки за нормализиране на живота в Косово чрез регионалното представителство. Младите хора в Косово трябва да имат достъп до пазара на труда. Трябва да помогнем на Косово да се справи с организираната престъпност и корупцията. Това е проблем в Западните Балкани изобщо. Благодаря ви. Думата има господин Флекенштайн за една минута. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Белград и Прищина започнаха разговори и това е първият успех за Косово. Естествено, че е необходимо да проявиш кораж. Кораж от страна както на Таджич, така и на Тадич, на двамата президенти. Това е първа стъпка, която е, е една важна предпоставка за по-нататъчното положително развитие. Хората в Косово трябва да разберат, е, че ние се отнасяме сериозно към техните проблеми и затова е, подкрепяме е, и вас, господин комисар, е, по отношение на изследването, е, свързано с е, спогадбата за асоцииране и евентуалното изключване, както и усилията на комисаря Менстрам. И в миналото, и сега, и в бъдеще, и двете страни, Сърбия и Косово, знаят че никой от тези страни няма да се приближи до Европейския съюз за сметка на другата. Това няма да стане. Серджио Силвестрис има думата в рамките на процедурата CatchTI. Благодаря, господин а, председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа Луначек. Искам да изразя а, моето удовлетворение от нейната работа. Изправени сме пред много предизвикателства, но също и пред е, големи възможности във връзка с Косово. Дневният ред, е, формулиран и обяснен от е, представителя на съвета днес, дава надежда за оптимизъм. Надежда за оптимизъм дава и напредъкът постигнат от Косово през последните няколко години. Помислете какво беше положението само преди 10-15 години, за да видим колко много е направено през последните години. Трябва да насърчаваме правителството в Прищина, а също така всички политически и демократични сили да продължават по пътя на реформите. Търговска реформа, реформа на правната, на съдебната система. И това трябва да се направи по две причини. Първо, за да се усъвършенства демокрацията в Косово и Косово да може един ден да се присъедини към Европейския съюз. Една млада демокрация трябва да получи нашата подкрепа. А сега господин Рамон. Имате думата. Благодаря, господин а, председателю. А, драги колеги, Каталанската партия, която представлявам изцяло, подкрепя процеса на присъединяване на Косово към Европейския съюз. Искам да ви припомня, че а, докато ние е, разискваме разширяването на Европейския съюз в парламента, пет европейски страни все още не признават Косово като независима държава. Една от тези държави е Испания. Искам да, при... да поискам от е, всички европейски институции да продължат да оказват натиск върху държавите членки за признаване на Косово. Европейският съюз не може да допусне такъв невероятен недостиг на демокрация сред своите членове. Също така съм убеден, че Косово през 2006 година започна много сериозен процес на стъпки към европейска демокрация. Надявам се, че Европейския съюз винаги ще зачита свободата и демокрацията. Благодаря ви много. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Зубер. Obrigada, Sr. Presidente. Sempre o referimos e a... Благодаря, господин председател. Много често чуваме, че Косово просто едностранно е обявило независимост, е, факт, който трябва да се е, разкритикува. Това наистина бе нарушение на хартата на ООН. Това бе една неправомерна стъпка от страна на Косово в нарушение на международното право. Но държавата бе призната като независима от много други държави. САЩ също участваха Европейския съюз изпрати и военни мисии. Във всеки случай, едностранното обявяване на независимостта в Косово доведе до една много сложна ситуация за Европа. Ярослав Пашка е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Уважавам а, решението на а, съвета, който а, постави а, една европейска перспектива за а, някои от държавите в Западна Европа. Но същевременно а, присъдата и оценката на Таджич а, показва, че а, Престъпните групировки и в Сърбия, и в Косово продължават да действат. Продължава практиката на заплахи, на сплашване, на преследване на хора. И разследванията все още не водят до желаните резултати така че не могат да се документират престъпленията, извършени от освободителните сили. Смятам, че е, разследванията трябва да бъдат е, извършени много сериозно и ние тогава вече ще можем е, да оценим изцяло този режим, който извърши много престъпления срещу човечеството. Агустин Димера е следващият оратор. Благодаря, господин председател. когато хората бягаха и биваха настанявани в бежански лагери, ние бяхме солидарни с тях. Но днес Косово има проблеми с корупцията, проблеми с организираната престъпност, проблеми с свобода на медиите, проблеми с публичната администрация. Мисля, че господин председател в момента Косово не отговаря на изискванията да бъде независима страна, така му ли членка на Европейския съюз. Благодаря. Сега господин Чаба Шогор. Благодаря. През 90-те години, когато говорихме за автономия на албанците в Косово и изслушвахме техните искания, Косово бе признато като независима държава от повечето е, европейски държави. Но е, пътят е, не бе гладък. Много кръв се проля и много време. Десетилетия бяха необходими за постигане на тази цел – когато Косово не е получавало автономия от сърбите, може би те не са си давали сметка, че това ще бъде именно първата стъпка към независимостта. Всъщност Рогова и други лидери много допринесоха за насилието в региона. Западните Балкани са областта, в която много мълцинства съжителстват. И е много важно да се дава автономия. Това е изискване за мира. Това можем да научим от историята на Косово. Европейският съюз трябва да се вслуша в гласовете на младсинствата много по-сериозно, отколкото в миналото. Благодаря и последният оратор е госпожа а, а, Камбарика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Испания не признава Косово и не подкрепя съответно и стъпките за сближаване. Но също времено аз не смятам, че едностранното обявяване на независимостта е нарушение на международното право. Косово в крайна сметка е, е, една част от бивша Югославия, но Косово е е, окупирано от е, Сърбия още преди е, много години. Така че Косово е била е било независима държава и би трябвало да придобие тази независимост и сега. И държавите, които още не са признали Косово, трябва да го направят. Испания трябва да признае факта, че населението на една определена територия има право на самоопределение и суверенитет. Не смятате ли, господин комисар, че трябва да се положат усилия и в това отношение? Господин комисарят Фюле има сега думата. Uh, господин председател, уважаеми дами и господа депутати, господин министр, благодарен съм, че имаме възможност днес да обменим мисли за Косово и да препотвърдим ангажимента на Европейския съюз към Косово. Приветстваме също така инициативите за сближаване на Европейския съюз и Косово и провеждане на изследване на възможностите, които се откриват през Косово. Ние ще подготвим дълбок, задълбочен анализ на готовността на Косово да сключи споразумение за стабилизиране и асоцииране споразумението за стабилизиране и асоциирано ще потвърди факта, че Косово се присъединява към останалите страни от Балканите и че един ден ще бъде част от нашата зона на сигурност, стабилност и благоденствие. Моето посещение там трябваше да бъде начало на нова фаза, нова фаза на сериозна работа и реформи процес, който трябва да бъде съдържателен. По този начин могат да се преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени жителите на Косово и ние възнамеряваме да подкрепим техните усилия. Неодавното споразумение за регионално сътрудничество с Сърбия, въпреки трудностите при сключването му, трябва да помогне на този процес трябва да работим с по-тясно сътрудничество с Косовския парламент, за да постигнем нашата обща цел Косово и целият регион да се приближат още повече до Европа и да осигурим просперитетът на Западните Балкани. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега от името на съвета давам думата на господин министър. Господин председателю, Почитаеми евродепутати и господин комисар. Искам да благодаря на всички за дискусиите, проведени в парламента днес, за перспективите на Косово за членство в Европейския съюз. И особено искам да благодаря на Урика Луначек за нейната воля да работи за Косово и неговата интеграция в Европейския съюз. Европейският съюз се е ангажирал с перспективи за Косово. Ние имаме желание да продължим да подпомагаме страната чрез е, ОРЛЕКС на първо място, където е основната ни отговорност. Но разбира се, е, ос, отговорността преди всичко е на плещите на е, косовските лидери. Те трябва да са на визотата на предизвикателствата. Е, като разбира се имат предвид и е, особено специфичните условия в страната. Необходими са инвестиции е, в инфраструктурата, които да стимулират напредъка. Необходима е и усилена работа и всеки успех ще се дължи единствено на тяхното постоянство. Даването на статус на страна кандидат на Сърбия показва, че е реална перспективата за напредък на онези е, страни, които са положили реални усилия. Това е, със сигурност ще се отрази благотворно като пример е, и на другите страни в региона, включително Косово. Засегнахме няколко проблемни сфери, тематични сфери. Искам да се спра само на някои от тях. Съгласен съм, че в Косово е постигнат ограничен напредък, във връзка с основните критерии и е, в борбата е, с корупцията. Корупцията е много тежък проблем в Косово. И мисля, че наказателното преследване на случаите на корупция трябва да е, се материализира в наказателни дела. Тук са необходими допълнителни усилия от страна на държавните органи. Е, втора сфера е борбата с организираната престъпност. Там са необходими допълнителни законодателни актове, а актовете, които се приемат, трябва да бъдат и надлежно прилагани. Трябва да бъде е, е, осъществено и сътрудничество с съседните страни в тази връзка, тъй като организираната престъпност не признава националните граници. Спешно се налага реформа на съдебната система. Тук Европейският съюз оказва активна подкрепа. Би трябвало да се полагат структурни усилия за преход към добре функционираща пазарна економика. Тук още предстои да се извърви дълъг път. Трудностите са много и големи, но Европейският съюз е решен да продължи да подкрепя страната по пътя към по-нататъчните реформи и по пътя към Европейския съюз. Лидерите в Косово трябва да знаят това. И а, с а, диалога а, с Белград, а, който се подпомага от Европейския съюз, мисля, че Прищина е разбрала, че напредък е възможен дори и по трудните теми. Много е важно този процес да продължи и се надявам, че правителството в Прищина ще продължи да действа прагматично и да полага усилия за да изпълнява цялостен, холистичен дневен ред, цялостна програма за бъдещето на страната. Датското председателство ще продължи сътрудничеството с Европейския парламент и с Европейската комисия в тази сфера и в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Получихме проект на резолюция. С това приключваме разискванията. Гласуването ще бъде утре в 11.